You, Благодаря, господин кандидат комисар. Искам да припомня на колегите, че имаме писмени отговори на 23 въпроса. Започваме с нашите оратори. Господин Бидеган от НП. Indeed, много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин кандидат комисар. Имам два въпроса към вас. Първо, по отношение целта ви да гарантирате финансирането за малките и средни предприятия, разбира се, напълно съм съгласен с тази цел и смятам, че една от приоритетите за постигането е чрез Съюза на капиталовите пазари. Можете ли да бъдете малко по-конкретен по отношение на целите, графика и т.н. И вторият ми въпрос е свързан с трансатлантическото споразумение с Съединените щати. Убеден съм, че е от съществено значение да гарантираме, че финансовите услуги са част от а, а, преговорите. Знам, че това не попада пряко вашите правомощия, но това наистина е много важно за нас и се надявам да имате някаква идея как ще гарантирате финансовите услуги да са част от пакета за преговори. Благодаря ви за въпроса. Трудно е да се отговори на два толкова важни въпроса само за две минути, така че ще се спра на трансатлантическото споразумение. Да, убеден съм, че е вярно сътрудничеството ни с Съединените щати да бъде разпоредено от ТИТИП, за да може да разполагаме с по-добра основа. А по отношение на Съюза за капиталовите пазари, това е една от най-вълнуващите възможности, с които разполагаме от доста време насам, особено по отношение на малките и средни предприятия. Основната ни цел е инвеститорите да разполагат с добро равнище на гаранция, когато решат да инвестират, като за ни да привлечем инвеститори от цял свят и разбира се да насърчим свободното движение на капитали. За целта трябва да създадем един единен пазар за европейските финансови инструменти, за да засилим финансирането за МСП и други, други дългосрочни инвестиции проекти. Също така трябва да засилим едините правила чрез разпоредбите за, за финансовите пазари и платежоспособността. А конкретно за малките и средни предприятия имам три идеи за взимане на незабавни мерки. Първо, чрез приемане, възможно е бързо на предложението за европейските дългосрочни инвестиционни фондове. Биха могли също така да разгледаме директивата за, за проспектите и създаването на пазар за растеж на МСП в рамките на потребност две, също е вариант, който можем да разгледаме. Като опитах да обясня миналия път и както изложих в писмените си отговори, най-напред трябва да се извърши задълбочен анализ на пречките. Вече споменах някои от тях, но нека на първо място да анализираме проблемите, да преодолеем пречките и да разработим един дългосрочен план. Благодаря ви. Думата има Елиза Ферейра. Благодаря, че сте отново тук. Господин кандидат комисар, в писмените си отговори казвате, че Европейската комисия показа, че единната схема за гарантиране на влоговете е нещо, което комисията би желала да осъществи. Поне така пише. Политическите условия обаче явно не съществуват за такава промяна. Казвате също така и цитирам, искам да намеря альтернативи на стоящата система, система след юли 2019 година. В договорите пише, че комисията не може да чака съвета да е готов, за да прави своите предложения. Не, тя трябва да преследва своя дневен ред в защита на интересите на гражданите. Означава ли вашият отговор, че няма да изпълните функционалната си институционална роля, като не излезете с предложение за обща гаранция за влоговете преди 2019 година. Благодаря. Благодаря за въпроса. Знам, че имате много твърда позиция по този въпрос. Преди няколко месеца с законодателите решиха да не е, създадат такава схема за гарантиране на влоговете. Имаме съвсем скорошно решение е, по този въпрос. По принцип, и ми, мисля, че това пише и в отговорите ми, че тази схема е логически стълб на Банковия съюз. И ако започвахме от начало, може би така щяхме да подходим. Но не започваме всичко от начало. Съществува рамка и предшественикът ми прецени, че първо е необходима хармонизация. Смятам, че при тези обстоятелства, имайки предвид политическите обстоятелства, това е разумният път. Смятам ли аз, че трябва да се чака до 2019 година? Като знаете, това е дата записана в законодателството. Мога да отговоря, че когато има ефективни такива схеми за гарантиране на влоговете а, тогава мисля, че ще има необходимите политически условия, когато има, разбира се, един надзорен механизъм, да когато правилата са затегнати, благодарение и на вашата комисия, аз ще проследя как работи директивата а, заедно с банковия орган и ще видя какви альтернативи са възможни за прилагане преди 2019 година. Но това ще бъде направено в зависимост от това как изглеждат нещата в определения момент и постоянно ще обсъждам това с вас преди тази дата. Следващият оратор е Кей Свинбърн Е Добре дошли отново, Лорд Хил. Ние мислехме, че се справихте добре и първия път, затова не знам защо се срещаме втори път точно така. Две минути а, са много кратки, за да се дадат подробни отговори. Така беше и миналия път, така и сега. За това ви моля да обърнем малко повече внимание на а, пазара за растеж на а, МСП. МИФИД, директивата за пазара на финансови инструменти, е, осигурява достъп до е, финансиране на малки предприятия на потребители. Как виждате този въпрос? Да, благодаря. Благодаря ви, че ми давате възможност по-подробно да отговоря. Радвам се, че съм тук. Радвам се, че се виждаме с вас отново. Що се отнася до това, което можем да направим конкретно за растежа на малките и средни предприятия, бих започнала с това, че има съгласие по необходимостта от разнообразни мерки е, за насърчаване на МСП по най-различни причини. Това ще бъде безусловно ключов приоритет за мен по време на целия ми мандат. Що се отнася до източниците на финансиране – може да има финансиране от банки, може да има различни други източници. В рамките на Европейския пазар на капиталовите пазари, Европейския съюз, извинявайте, на капиталовите пазари, са разнообразни източниците. Тук не въвеждаме нещо ново. Пазара за растеж на малките и средни предприятия обхваща набор от инструменти – за тяхното развитие и според мен трябва да се прилага един общ режим, за да се насърчат инвестиционните потоци. Разбира се, в делегиран акт ще бъдат отразени конкретните подробности – най-общо мога да кажа, че е, очаквам с радост да работим съвместно с вас, с други експерти в тази област, за да можем да наситим със съдържание този делегиран акт. И по такъв начин е, ще можем да допринесем много за развитието на економиката. Както вече казах, трябва да се постараем малките и средни предприятия, които правят е, първи крачки и се стремят да привлекат капитал, да се сблъскват с колкото се може по-малко административни пречки и а, е, тежки а, е, изисквания, като например за а, аудитиране и заверка на техните балансови отчети. Виждам голям потенциал за тях. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, Лорд Хил, че отново сте пред нас. Благодаря ви и за подробните писмени отговори. Много сериозно гледате на задачата си и мога да ви кажа, че ние го оценяваме по достоинство. Получихме доста подробни отговори, но бих имам още един конкретен въпрос, който покрива въпроси 11 12 от писмените ви въпроси. Имате проблем с превода, тогава ще започна от начало. Позициите на Европа на международно равнище е една от е, важните теми за мен. А в отговорите на въпросите 11 и 12 давате малко по-различни позиции. Така че искам да чуя мнението по въпрос 12. Твърдите, че трябва да се стремим към хармонизация на, не, на новите с международните партньори, Съединените щати, в рамките на Г20. Но бих искала да съм сигурна, че сте готов да защитавате интересите на Европейския съюз, защото от обективна гледна точка ние не винаги сме в същото положение като останалите държави. едни същи правила да се прилагат за толкова различни ситуации, включително и по отношение на банките, им се струва малко опасно. Затова бих искала да гарантирате, че винаги ще защитавате европейските особености и че макар да се стремим за, към хармонизация на нормите, трябва винаги да търсим най- доброто равновесие. Надявам се, че е ясно задал въпроса си, въпреки че го зададох на френски. Thank you and uh, apologies for listening on the wrong channel, but... Благодаря ви. Извинявам се, че слушах право на грешен канал, но пък си припомних малко френски от ученическите години. Напълно основателно е съображението за особеностите на Европа. Действително трябва да го имаме предвид. И не се стремим за пълно уравняване на правилата, но трябва да се стремим към еквивалентност. И от опита знам, че ако се че ако съобразяваме с, с, особености, това е най-добрият, най-бързият начин за постигане на напредък. Защото стремеж да се прилагат едни същи правила навсякъде, по принцип забавя напредъка. Така че да, търсенето на еквивалентност е най-доброто решение. Трябва да имаме предвид, трябва да се за справянето на потенциалните изисквания, макар не навсякъде да има различни изисквания, защото финансовите съдебни системи по света са различни. Според мен решенията би следвало да се взимат въз основа на щателна технически анализ на правилата във всички страни. По този начин може да се доверим на другите държави с това, че те се спазват своите правила и че ще съблюдават за контрола. Така че според мен най-добрият начин да се гарантира адекватно прилагане на нормите и на надзора на международно равнище е чрез а, известно сближаване на правилата, като съответно всяка държава трябва да гарантира еквивалентност, която да й позволи да взема правите, да зачита нашите правила. Такъв ще бъде моят подход на международните форуми и надявам се, че съгласите с мен, че това е един прагматичен подход. Благодаря ви. Думата има Мариза Матияш от Обединената левица. Here. Obrigada, Sr. Hill. Um, respondeu às perguntas que lhe enviámos, mas... Господин Хил, вече отговорихте на въпросите, които ви изпратихме. Не отговорихте обаче на въпросите за лобирането. Вие сте били лобист. Казахте, вече не сте лобист. Това е приключила част от живота ми. Но трябва да ви кажа, че тази врата се отваря и затваря. А, тоест, понякога лобизма се превръща в хронично заболяване. Аз лично се надявам. Да, извинете, в бъдеще този парламент може ли да ви вярва по сектори, които сте познавали в миналото. Също така бихме искали прозрачност между парламента и гражданите и затова искам да ви попитам как се надявате парламента да гласува за един комисар, който отказва да отговаря на въпросите на парламента, що се отнася до работата в СИ в миналото като лобист. Uh, first of all, uh, on your point about... Първо за прозрачността. Как да работя с парламента и с други. Надявам се, че в а, дискусиите в ЕКОН е станало ясно колко сериозно гледам на това. Има различни подходи към прозрачността. А, става дума за излъчване на срещите, гарантиране на това, че органи, които не са свързани с големия бизнес, могат да поставят въпроси, регистър, задължителен регистър, е, за който говори и председателя Юнкер. Така че има различни начини да осигурим прозрачност. За мен лично първият ви въпрос Що се отнася до лобистката ми дейност, когато бях ръководител на Камерата на лордовете, аз съм човека, който затегна правилата за лобиране. Защо не мога да отговоря, не го правя поради неуважение, е чисто и просто, защото фактите са такива. Фирмите, за които съм работил, вече не са същите, собствениците им са различни, нямам информация за тях, защото става дума за лобистка дейност от преди 25 години. За кого съм работил в миналото е един справедлив въпрос, но въпросът е, че напълно съм прекратил работата си за която и да е фирма преди 4 години и половина. По никакъв начин не работя с което и да е търговско дружество и професионално последните 5 години. Лобистка дейност в европейски институции никога не съм извършвал и следователно въпросът е дали имам някакво желание или стимул да работя неправомерно. Не нямам. Аз гледам сериозно на клетвата, която ще положа. Е, съвсем сериозно гледам и на правните си задължения, както и на личния си морал. Thank you. Next speaker is Sven Следващият оратор Свен Гилголд. Благодаря. Преди всичко трябва да кажа, че внимателно и слушах вашата приказка, която ни разказахте за 2019 година. Гласът ви е много подходящ, като истински разказвач на приказки. И вие призовахте е, да проявим въображение. Пред една детска аудитория ще ще да бъде чудесно. И вие говорихте за въпроса за доверие. Как... Доверие към вас, е, начина по който беше аплодирана вашата кандидатура, като имаме предвид и кариерата ви, нито един пример не дадохте обаче конкретно. И това продължава а, е, да хвърля сянка на съмнение. Дайте примери за а, е, търговски дружества, за които сте лобирали. Защо не споменавате нищо? Мисля, че това ще ни е, даде един нов поглед. Извинявам се, че по този начин гледате на въпроса за доверието. С вас многократно сме говорили по въпроса и съм обяснявал фактите максимално ясно. В отговора си аз говоря за дружества, които са публично известни на всички. С тях работих а, чрез а, а, моето консултантско дружество Куила. Всеки може да се запознае с а, тези данни. И както многократно съм заявявал и преди, в моето дружество се е, работеше и по въпроса на финансовите услуги, аз там не съм работила активно, а лобирането, друга малка структурна единица от дружеството, също нямаше особено голямо значение за Куила, защото основният предмет на дейност беше пиар. Връзки с обществеността. Можем да кажем, че е неуместна аналогията с летящата врата. Както казах, преди пет години напуснах. Приключи един период от живота ми тогава, с който аз се гордея, защото създадох бизнес от нищо. Създадох работни места. Нямам никакво намерение или желание да се върна там. Ориентирах се към а, държавната администрация, към а, ръководството на Министерството на образованието – и а, пак казвам, това е тема, по която трябва да съм съвършенно ясен. По никакъв начин няма да поставя в неудобно положение себе си, Европейската комисия, вашата парламентарна комисия или когото и да било друг, чрез своето поведение. Благодаря. За СПД Стивен Уолф. Лорд Хейл, Лорд Хил, в встъпителните си думи, както каза Свен, вие нарисувахте една розова картина за Европа. Вие сте кандидат за комисар, вие сте лорд, сега се превърнахте в Нострадамус за Европейския съюз. Предвидихте, че економиката ще бъде в отлично състояние. Миналата седмица пък казахте какво ще каже кралицата, ако я питате за клетвата си пред съюза. Казахте също така, че съюзът ще остане съюз с 28 държави, т.е. Обединеното кралство ще остане. Ако има референдум, вие предвиждате, че британците ще гласуват за това да останат в Европейския съюз. Също така предвидихте явно, че пак ще бъдете тук. Мисля, че кристалната ви топка греши. Предвиждате ли тази комисия също така да гласува за вас, за да бъдете комисар? С ваша подкрепа, господин Уолф, убеден съм, че комисията ще стигне до рационално а, решение какво да прави с мен. I said, I said what I said. Казах това, което казах за 2018-2019 година, защото това са надеждите ми, убежденията ми. Смятам, че ще има референдум, което най-вероятно вие искате, макар че когато говорите на националната сцена, като че ли не защитавате достатъчно тази идея. Да, мисля, че ще има референдум, ще има дискусии за реформа и британците ще имат ясен избор пред себе си. Аз от много време съм убеден, че ако се постави въпроса за членство в силен Европейски съюз, който е близо до гражданите, който е реформирам, британците ще предпочитат да останат в него. Поради тази причина казах, че така ще изглеждат нещата през 2019 година. Защото когато стигнем до този референдум, убеден съм, че британците ще видят, че альтернативата на Европейския съюз част от тези идеи, които се предлагат, защото и стана дума за приказки, те говори се за някакъв единен пазар, в който ние да участваме, но не сме част от Съюза. Според мен това не е много вероятен резултат. Така че, когато хората наистина чуят и фирмите, и малките, и големите, чието хляб зависи от това да са част от силна Европа в единен пазар, те ще искат да останат в Съюза. Благодаря. Thank you. The next speaker is Bernard. Благодаря ви, думата има Бернар Моно. господин Хил, Красивата ви представа за един успешен Европейски съюз през 2012 година за нещастие няма да се сбъдне, защото вие напълно пренебрегвате систематичните рискове. В Европейска Централна банка предвижда програма за изкупуване, повторно изкупуване на секюритизирани продукти от банките. Във вашата програма се твърди, че през първите три месеца от мандата си трябва да предложите мерки за укрепване на пазара на, секю... на секю на секюритизация. Но ако не се лъжи последния път, когато се бяха предприяти такива мерки, се стигна до световна финансова криза. Тази система е създадена за финансиране на частния сектор чрез обществени средства. И през периода 2008-2009 година данекоплаците трябваше да плащат за резултатите от този провал. Въпросът ми е какво предвиждате като санкции от страна на Европейската Европейската комисия при нарушаване на новите разпоредби за контрол на този пазар? I'm, I'm sorry that uh, you also feel that Съжалявам, че и вие смятате, че на положителна представа за евентуалното ни бъдеще е просто химера. Смятам, че може да работим в тази насока и че можем да постигнем много конкретни неща. А по отношение на секюритизацията, вече обсъдихме и миналия път, целта ни е да намерим начин да разграничим висококачествената секюритизация и рисковата секюритизация. И съм съгласен, че никой не иска отново да се връщаме към рисковете и проблемите, с които се сблъскахме в миналото. Но има все по-широк консенсус, че можем да получим облаги от една сигурна секюритизация. И ако не се лъжа, Европейският парламент през месец февруари поиска създаването на една регулаторна рамка за висококачествена секюритизация. Ето защо смятам, че това е цел, която можем да постигнем по сигурен и прозрачен начин. Знам, че в делегираните актове за платежоспособност 2 и ликвидностите е предвиден подход към висококачествената секюритизация. И смятам, че това са мерки, с които трябва да продължим. Трябва да гледаме оптимистично, на възможностите, не бива да поемаме прекомерни рискове, но и не бива да смятаме, че няма начин да върнем отново инвестициите в економиката. Благодаря ви. Думата има Фулвио Мартучево от НБ. Благодаря. Бих искал да благодаря на комисаря, защото е тук по една съвсем ясна а, причина. Миналата седмица попитох а, какво мисли за а, тестовете за издръжливост на банките, които се провеждат от Европейската Централна банка и публикуването на резултатите от тях. Беше отбелязано, че се очаква някои банки, които не издържат на този тест, да бъдат обявени в несъстоятелност. Но данните за тези прогнози ако е, са верни, показват, е, че пазарът ще е, реагира на такъв ход. Вторият ми въпрос е следния. Британската преса е доста евроскептично настроена. И а, има ли възможност а, а, да бъде тук а, сте по-проевропейски настроени. Има ли някакъв, а, някакво разминаване? Как хората а, ги представят в а, а, печата, особено в а, а, доста а, известна с острия си език британска преза е, е едно, а как се представя тук е друго. Аз съм тук да изпълня своята роля. А, сега по много важният ви въпрос за тестовете за издръжливост. тестовете са преднамерено разработени като много а, строги със своите изисквания – и възприемането от пазара е, на е, тази строгост е много положително. Редица инвеститори изразиха своето доверие в този процес. Погрешно би било е, да правят догадки за резултатът който ще видим едва през втората половина на октомври. Няма да правя коментари и съветвам и останалите да се въздържат. Нека да видим резултатите, те ще говорят сами за себе си, но вече знаем предварително, че банките увеличават дела на най-висококачествения си капитал по размер около половин трилион евро, около 140 милиарда бяха преобразувани в тази категория в очакване на тестовете. Няма място за самодоволство, но независимо от това какво ще се случи, трябва да се постараем всички мерки, предприяти от надзорните органи и органите за възстановяване, да вземат разумното решение да използват и обществени средства, ако е необходимо. Но тестовете са добри, нека не спекулираме. Благодаря, Перванш Берес. Euh, Благодаря ви, Хил. Имах известни притеснения от коя държава идвате, но преди чувство ви за хумор вече нямам подобни притеснения. В писмените си отговори по отношение на секюритизацията твърдите, че трябва да не се допускат а, сложни, непрозрачни и високорискови инструменти. Тоест, смятате, че може да се разделят добрите от лошите инструменти и че има някакъв начин отново да се даде нов тласък на секюритизацията, като се избегнат рисковете, довели до кризата, от която все още не сме излезли и която, както знаете, доведе до прекомерно навлизане на финансовите инструменти на реалната економика, до спекулации и до създаване на изкуствени балони. Каква е вашата е, идеална е, идея за това как може да се разделят добрите от лошите финансови инструменти? Well, I think the first Първо не твърдя, че има някакво златно правило, защото тази област е доста сложна и ще трябва да вземем цяла поредица от решения и ще трябва да ги вземем заедно в рамките на делегираните актове по платежоспособност 2, например, както и правилата по отношение на ликвидността. А принципите, които малко се различават от а, златно правило, прозрачност и прости инструменти. Прости, за да могат а, хората да разбират какви активи се включват в даден пакет, т.е. да ги няма вече сложните инструменти от миналото. Прозрачно, за да могат инвеститорите да имат достъп до ощепствено достъпна информация и да могат да извършат а, съответната надежна оценка на риска и е, сближаване на интересите, т.е. за да може инвеститорите също да поемат риск в момента, в който инвестират, за да имат по този начин стимул да работят с безопасни финансови инструменти. Това трябва да са принципите, които ще ни ръководят в дейността ни. Разбира се, с колегите от Европейската комисия и с вас ще разгледаме по-внимателно въпроса. Има възможност за изграждане на една добре действаща регулаторна рамка за висококачествена секюритизация. И един от основните ми приоритети, ако бъде одобрен за поста, ще бъде започването на първият етап на работа за оценка на една подобна евентуална инициатива. Благодаря ви. Думата има Данута Хюбнер за НП. Лорд Хил. Благодаря. Лорд Хил. Ръководите динамична индустрия. Знаете, че в финансовия сектор новите финансови инструменти е, се появяват толкова бързо, че ние не успяваме да ги догоним с своите нормативни актове. Е, трябва да се опитаме потен... да, да, да разширим потенциала на актовете по делегация, а не просто да правим поправки по регламенти. Имаме нужда обаче от доверие между комисията и парламента, за да се случи това. Европейската комисия понякога няма голямо желание да включва становището на Европейския парламент, когато работи по своите актове по делегация. Имаме доста примери за това. Така че, как смятате да се справите с това? и Европейската комисия да включва идеите на парламента, за да може да има адекватни решения, които да бъдат прилагани своевременно. Well, first of all, on the, the principle of your question, the point... По принципния въпрос, напълно съм съгласен с вас. Наистина е много динамична тази индустрия и трябва да се опитваме да се движим и ние награбена на вълната. Актовете по делегация са опит да бъдем точно там. Така можем да се движим по-бързо с законодателство от първо ниво. Това ще ни даде една по-гъвкава нормативна среда, защото актовете могат много по-бързо да се променят, отколкото регламентите. Съгласен съм с вас, разбира се, че парламентът трябва да изиграе важна роля, части защото това е базово законодателство, което дава възможност комисията да издава своите актове като, ниво, като актове от второ ниво. Вие сме са законодатели, но имате право да успорвате актовете от второ ниво. За да работи целият този механизъм, за който ме питате и вие, парламентът трябва да участва при вземането на решение. Аз мога да обещая, че ще работя в дух на сътрудничество. Обеден съм, че господин Бърние се е представил отлично и аз ще направя всичко възможно да работя поне толкова добре, колкото той е работил с вас. Ето, това мога да ви обещая. По принцип, при тези скорости трябва да наблюдаваме случващото се, трябва да имаме възможности за бърза реакция и диалог и в такъв дух бих искал да подходя към поста си. Thank you. Now I give the floor to Renato Soru, S&D Group. Благодаря, Ренато Соро. Благодаря. Благодаря, ще задам въпроси на италиански. Както а, вие описахте 2019 година след а, 5 години, Казахте, че ще отговарят на исканията и очакванията на предприятията и гражданите, финансовите и капиталовите пазари. Но поемането на риск е един фактор, който трябва да се отчете тук. В Европейския парламент се говори за сигурни финансови операции, като се обръща предимно внимание на прозрачността на европейския пазар. Но тук а, говорим за а, милиарди, за близо 500 милиарда, които са половин трилион. Въпроса за прозрачност а, и не знам докъде е границата при финансирането, преди да се премине към рискованост, а, защото може да се роди една много опасна и много голяма финансова криза. Well, I think, uh, the key... Аз мисля, че ключовия въпрос, който вие е, задавате, е за прозрачността. И прозрачността е необходима. Необходима е прозрачност в е, всички е, аспекти на финансовото регулиране. Така че когато купуват продукти, потребителите, клиентите да разберат какво купуват. Все едно дали говорим за импотечен заем, за страховка. ако има такси, какви са те. Необходима е прозрачност и при инвестициите, инвеститорите да знаят в какво влагат средствата си. Именно тук правя връзката с предишния въпрос на госпожа Перванш Берес за секюритизацията. Необходима е прозрачност и, примерно, ако искате да разработите пазар за малките и средните предприятия и инвестициите в тях, тогава инвеститорите ще се нуждаят от информация за тези предприятия. В момента такава информация няма, защото тя не е лесно достъпна и в най-добрия случай е разпокъсана. Така че това, което казвате за прозрачността, е важно и един от основните принципи, към които се придържаме – независимо дали говорим за надзор, регулиране, инвестиране, потребителски стоки и всичко останало. Благодаря. Следващия оратор е господин Отмар Карас. Хил, welcome back. Äh, möchte... Господин Хил, добре дошъл отново, отново тук. Бих искал да се върна отново за настъпителното ви изказване. И имам един много конкретен въпрос към вас. Представихте ни доста интересна картина. Кои според вас са трите най-важни проекта, които ще ни позволят да превърнем в реалност вашите добри намерения? И по въпроса за прозрачността, коя ще бъде първата конкрет, конкретна мярка, която ще предприемате? Защо ще я предприемете? И какви са слабостите в момента по отношение на прозрачността? Благодаря ви. Um, Винаги е трудно да се изберат само три проекта. Мисля, че в спитно си изказване бях набелязал пет. Петте, които... Трите, извинете, които са най-важни за стабилността на системата и конкретните мерки, които трябва да бъдат по проблемем с завършване на работата по изграждането на банковия съюз. Трябва да предприемем незабавно мерки в тази насока. Второ място за мен е съюзът на капиталовите пазари. И по въпроса за първите мерки, които ще предприемем, вече започнаха разговори за това, че може да се постигне бърз напредък по европейските дългосрочни инвестиционни фондове, растежа на МСП и мерките в тази насока. Това ще бъде втората област. Третата мярка от по-хоризонтално естество, свързана с малките и средни предприятия. Смятам, че може да предприемем редица от мерки по отношение на директивата за проспектите и други, които вече споменах, но ако можем да се случим усилията си, и това ми се беше и вашата идея, че за въпрос, който ми зададохте, е, че трябва да действаме целенасочено в всяко частно предприятие, в правителството, в което съм работил, най-важно е да има целенасоченост на дейността и се постигат най-добри резултати, когато има целенасочени действия. И затова третата област за мен ще бъдат мерките в подкрепа на малките и средните предприятия. Благодаря ви. Думата има сам Потех от Европа Свободата и Проекта Демокрация. Благодаря. Добре дошли отново пред нас, Лорд Хилл един от последните въпроси, на които отговорихте, беше свързан с отношенията САЩ-Европейски съюз. Какви са другите предизвикателства в глобален план? Well, I think, uh... Мисля, че това, което лежи в дъното на въпроса ви, е, че може би се съсредоточаваме най-вече върху отношенията с САЩ. Прав сте, изправо ни припомняте, че Европейския съюз има важни интереси и други части на света. Трябва постоянно да се мисли за отношенията ни с най-бързо развиващата се част на световната економика, финансовите центрове в Хонг-Конг, Сингапур, в Азия и когато погледнем глобалните предизвикателства, би трябвало да работим усилено тези части от световната економика, които се развиват така бързо и ще продължат да се развиват така бързо, са наши партньори. За тази цел и това го обсъдихме вече с госпожа Голар, ясни правила за отношенията си с трети страни, за да можем да опазим стабилността на нашата финансова система и интересите на потребителите и да имаме координирана нормативна реформа. трябва да направим така, че да можем да координираме своите действия и да имаме добре функциониращи глобални световни пазари. Реформата по принцип не трябва да губи а, скорост, не би трябвало да се действа на парче в реформата, защото това ще доведе до арбитраж. Трябва да поддържаме връзките си с развиващите се пазари. За мен ще бъде приоритет Европейската комисия да работи с Г20 и а, FSP ще се опитам да се движа в съответните процеси, които текат. Ще се явявам пред вас, за да говоря по въпроса и съм... Наистина ви благодаря за въпроса. Благодаря. Кора фан Хойцен, Алде Груп. Благодаря. Сега групата на Алде. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за писмените отговори на нашите въпроси за е, Съюза на капиталовите пазари. Сега вече ни дадохте много повече подробности. Например, е, в писмените органи, е, отговори казвате, че някои параметри на капиталовите пазари и техния съюз са вече известни. Тук ми се иска да чуя нещо повече. И след това казвате, моите приоритети за първоначални действия ще бъдат насочени е, на там, където проблемът е ясен и решенията също са уточнени. И давате примери стандарти за висококачествена секюритизация, разпространение на информация при инвестиции от трансграничен характер в МСП-та, и така нататък. Това звучи доста обещаващо. Какво според вас означава първоначални действия? Иначе казано, кога можем да очакваме предложения по тези въпроси? В британската политика често се казва, не знам дали така и другаде. Ако нещо се задава, казваме на пролет, лятос, на есен, но какъвто и сезон да определяме, най-накрая всичко става през зимата. Иначе казано, трябва да се постараем да работим колкото се може по-бързо, защото предизвикателствата са на лице и те са пред всички 28 държави членки които трябва да вървят напред. Аз много държа на бързия напредък. И миналата седмица за някои изглеждаше, че твърде боязливо пристъпвам към предстояща си задача. Но за мен е, трябва да се види какви са проблемите, какви са пречките и какъв може да е подхода за преодоляването им. От първия ден, ако ме утвърдите, ще почна да работя именно по този начин. И след това ще се върна а, до година с идеи, с предложения, ще провеждаме консултации, ще разработим конкретен план за действие и така ще вървим напред. В а, своите допълнителни отговори изтъквам, че а, има вече за започнати процеси. Дали говорим за дългосрочните инвестиционни фондове, за доклада, за който ви говоря, за пласирането на акции на частни дружества. Важно е да не губим скорост, да продължаваме напред и да постигнем колкото се може по-бързо, незабавно напредък. Ясно ми е, че са неотложни задачите и това чувство за неотложност ме кара да работя добре. Благодаря. Социалистите Петър Симон. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, в отговорите си до момента акцентирате върху необходимостта от дългосрочни инвестиции в подкрепа на малките и средни предприятия. В съобщението на Европейската комисия в това отношение има едно противоречие и то е свързано с спестяванията. Ако искаме да насърчаваме спестяванията, трябва да предоставим интересни лихвени проценти и други възможности за гарантиране на капитала. Защото в противен случай има опасност от изтегляне на спестяванията, което допълнително ще влуши капиталовите състояния на банките и ще намали възможността им да финансират малките и средни предприятия отново се връщам на идеята ви за гарантиране на банковите депозити. Възнамерявате ли отново да работите по нея? Второто ми, второто ми въпрос е свързан с законодателството и необходимостта за намаляване на бюрократичните изисквания за малките актьори на финансовите пазари. По време на миналият мандат на комисията трябваше постоянно да напомняме, че все още има много големи разлики между големите и малки банки и че прекият надзор от страна на ЕЦБ се прилага по различен начин за различните банки. Въпросът ми е, имате ли вие някаква идея как точно да се разграничава в отношението ви тези два вида банки? Най-напред по отношение на различното отношение към различните по големина банки и защо различните по големина финансови институции от всякакъв вид естество. На първо място, да, трябва да се прави ясно разграничение – Говорим за насърчаване на секюритизацията, чрез предприема на мерки за насърчаване на висококачествената секюритизация и от друга страна намаляване на бюрократичното регламентарно бреме за малките и средни предприятия и за мерките, които трябва да предприемем, за да обезопасим допълнително банковата система. Трябва, смятам, че наистина трябва да вземем предвид различните обстоятелства и, и размер, различният размер на различните банкови институции. При все това, ако се прави такова разграничение предвид участието на банките в различните механизми за оздравяване и преструктуриране, е важно, но е важно също така всяка банка да гарантира своя принос. Затова смятам, че разграничението е принцип, който трябва да се прилага по умен начин при всички обстоятелства. Което обаче не, зна... не значи, че трябва да бъдем а... небрежни, както сме били в миналото в някои случаи. Напротив, трябва да подходим по-интелигентно при оценката на нището на рискове на отделните категории. зависимост от възможностите, които разполагаме в рамките на Съюза за капиталовите пазари на този етап, съм склонен да разгледам различни варианти. С радост ще обсъдя различните възможности с вас. И ще видим какви са евентуалните пречки, с които най-вероятно ще се сблъскаме. Благодаря. Колеги, спазвайте отделеното ви време. Минута за въпрос, две за отговор, тъй като трябва да свършим на време. От НП Брайан Хайас. Uh, Добре дошъл. Някои от колегите имат проблеми с картината ви за бъдещето, особено за това, че Великобритания 2019 година ще продължи да е член на Съюза. Много се радвам, че така ясно отговорихте е, на този въпрос и това идва от е, наистина високопоставен служител в е, Великобритания, така че е много важно, че го казахте толкова ясно и силно. Смятате ли, че някои държави от еврозоната се притесняват, че ще бъдете комисар от държава, която не е част от еврозоната и за тях това е проблем. Как ще се справите с този конкретен проблем и как ще гарантирате интеграцията на държавите в еврозоната и да балансирате защитата на държави извън нея? Ще кажа няколко неща. Първо, Онези, които са извън и онези, които са вътре в еврозоната, трябва да изградат разбирателство и доверие помежду си. Аз ще работя за това в рамките на Банковия съюз. По начин коренно различен от този на Мишел Бърния, който бе от държава в еврозоната и имаше тогава проблеми с държави, които не са в еврозоната, които смятаха, че е, това не е добър вариант. Що се отнася до самата еврозона и становището ми, смятам, че последните пет години ясно показват, че степента на интеграция преди кризата е била недостатъчна и проектът еврозона не бе завършен бе направен изключителен напредък за по-доброто финансово управление на еврозоната. Имахме двупакет, шесто пакет. Аз ще отговарям за банковия съюз. Трябва да се съсредоточим върху това правилата да бъдат приложени на практика и да бъдат оптимизирани или допълнени там, където това е нужно дългосрочното укрепване, стабилизация на еврозоната може би изисква допълнителна интеграция. И тогава бих казал, че ако има доказателства за това, че е необходимо да има повече интеграция, за което отговарям аз, ще направя предложение в този смисъл. Може би, ако гледах назад в миналото, а не правех прогнози за бъдещето си и погледнах назад към 2012 година, мога да кажа, че щях да предложа още тогава Банков съюз с ваша подкрепа и подкрепям всички действия на комисията след 2012. Благодаря. Мигел Вегас, Обединената левица. Благодаря. Преди всичко а, в а, отношенията с Съединените щати, с а, Канада и споразуменията, включително трансатлантическото, трябва да а, се държи а, сметка за а, суверенитета и възможността за разрешаване на конфликти. На второ място, банките искат все по- ясно да се увеличи кредитирането, но имаме съдебни решения за ликвидиране и обявяване в е, несъстоятелност на толкова много предприятия предложението да се направи едно разграничение между спекулативната и обичайната дейност заслужава внимание. Вие как гледате на него? I'm afraid I, I didn't get the last, um, the last point, um, but I, I guess I'm probably going to have to press on, but perhaps... Да, може би трябва да вървя напред, но uh, трябва в последствие да го uh, го обсъдим, ако ми позволите. Ще ми позволите ли, защото не разбрах добре втория ви въпрос. Може ли да перифразирате въпроса си? Да separação банкария се defenda uma separação... Когато а, имаме едно пълно отделяне в, в банките между спекулативната дейност и обичайната банкова дейност. Може ли да се каже, че това е едно решение или пък да приемем е, предложението, което направи е, Бърние в големите е, банки да се допуска една по-голяма възможност за спекулативна дейност? По последния въпрос имах възможност, макар и накратко, да се запозная с предложенията Ликанен за подхода към разграничаването на различните дейности на банките и е, принципът е, нито една банка не е достатъчно е, голяма, за да фалира. Мисля, че тук трябва да направим още една стъпка в сравнение с постигнатото до тък. Балансирано е предложението на господин Бърние, то трябва да се обсъди. Според някои е, среди то не отива достатъчно далеч, според други пък отива твърде далеч. Трябва да се намери разрешение, но със сигурност е, трябва да се занимаем с този въпрос. Има ли банки, които са прекалено големи, за да се допусне а, техния фалит? Да, и все едно дали говорим за Европейския съюз или в глобален мащаб. А по първият въпрос, който поставихте за трансатлантическото споразумение и споразумението с Канада, както и вие казахте, очевидно колегата Сесилия Малмстрём е водеща по темата, но чух нейното изслушване и тя каза, че е, е твърде рано да се каже дали ще се е, включи и клауза за е, оздравяването и преструктурирането при възникване на проблеми с банките, ще бъде включена или не беше направена и една оговорка в преговорите с Канада за прилагане на принципа на предпазливост. Но мога да продължа да обсъждам този въпрос с вас в последствие, когато има повече време. Моли Скот Кейто е следващия оратор от Зелените. Да, стил. След последната ни среща трябва да кажа, че все още имам известни съмнения относно отношението към Европейския съюз, но основните ми резерви са свързани спрямо с вашата независимост. До е някои от коментаторите, които ви подкрепят и които смятат, че решението на господин Юнкер да ви предложи за този ресор беше добро, ясно, че то доведе до сериозно напрежение в правителството, до което скоро бяхте член и позицията между на Обединеното кралство и Европейския съюз. Така че въпросът ми е как да замерявате за бъдеще да се справите с а, евентуалния конфликт на интереси, без да се налага да ви се отнемат конкретни елементи от ресора, като например въпроса за премиите в банковият сектор. Въпросът ми е колко пъти сте се срещали с Девид Камерън и Джордж Осбърн, официално или неофициално, през последните 6 месеца? Говоря за всички видове официални и неофициални срещи на британското правителство. Съжалявам, че ви разочаровам, но никога не съм взимала участие в подобни срещи. Живея си котко и спокойно в Солсбъри. Не се срещам с подобни видни личности. А колко пъти съм се срещнал с двамата през последните 6 месеца? Колкото и е странно да ви звучи, не си водя график, но като говорител на камерата на лордовете се срещах с мисля председателя по няколко пъти дневно, такава ми беше работата. Разбира се, кабинета се срещаше веднъж, седмично имаше редица други срещи. Така че определено съм се срещал много често с тях през последните 18 месеца, когато все още бях говорител на Камерата на лордовете. А по въпросът ви как ще се справя с а, въпросът за независимостта, който действително е от съществено значение, мога само да повторя отговора си от миналият път, а именно и по, както предвид правните ми ангажименти съгласно договорите, моралният ми задължение чрез полагането на клетва и моето лично отношение към живота, т.е. винаги се стремя да правя това, което трябва, да държа на обещанията си да правя това, което съм заявил, че ще направя. Мога само отново да потвърдя, че с този подход и с тази нагласа ще започна, ще изпълнявам задачите си на новия си пост и във всички случаи ще работя в общ европейски интерес, както го правил всеки комисар преди мен и може да очаквате от мен да се държа по този начин, може да ме държите отговорен, ако не го направя и съм сигурен, че няма да ви разочаровам. Патрик Оф... Благодаря. Благодаря, Патрик Офрин от е, СД. Тази седмица бе отчетено от пресата, от пресата че е забранено назначаване на който иде комисар, за чието място ще трябва да се произведат частични избори в Великобритания. И един от коментаторите днес каза, че може би се появявате тук заради английския въпрос, т.е. защо човек от държава, което не е част от този съюз, да, бъде, да отговаря за банковия съюз вместо да продължавате е, да говорите постоянно, че защитавате европейските идеали, по-сближен, е, по-споен съюз. Um, I wasn't quite sure the point you were driving at, so forgive... Не разбрах точно какво искате да ми кажете, за което се извинявам. А, не, първият ви въпрос. Да, първият въпрос. Защо ми е предложено това работно място? Защо? Трябва да попитате министър-председател. Защо ме е номинирал? С удоволствие ще се види с вас сигурно в Клактън. това е по въпрос частични избори. Извинявам се, това е вътрешно-британска препратка. Но той смята, че имам опит в държавната администрация, като човек, който наистина е бил начало на образователната реформа, след това съм бил председател на горната камера на нашия парламент, камерата на лордовете и причината, поради която аз казах да, е, че смятам, че мога да допринеса дори и малко за това да защите идеята Великобритания да остане в Европейския съюз. И мисля, че тук се разминаваме, разбира се. Но за това казах да на неговото предложение. Uh, Що се отнася до подхода ми към този пост, може да извлечете политически капитал от факта, че искам да работя сериозно за този съюз е в един изключително важен момент в европейската и световна история. Да, това е моята мотивация, искам и това е всичко, което мога да кажа. Thank you. I'll give the floor to Nina Jill, Group. Нина Джил има думата. Благодаря, благодаря господин председател. Лорд Хил, ако ми позволите два въпроса, които все пак тук бяха засегнати до някъде. Първо, принципа има ли банки, които са прекалено големи за да фалират? Сложността на някои големи банки в Европейския съюз продължава да бъде голям проблем. Миналата година стана дума, че най-големите банки са ползвали 38 милиарда субсидии от данакоплаците. Съгласни ли сте, че не бива да се допусне нито една банка, независимо от размера и да се ползва с негласна субсидия от данакоплатеца. Това първия въпрос и втория за секюритизацията. Колко пъти а, може а, един актив а, а, да бъде обединяван с други от един пакет в друг? И това няма ли да бъде един процес на верижно източване? Благодаря. По първия въпрос съгласен съм с вас, както вече казах. Въпросът дали има прекалено големи банки, които не можем да си позволим да а, фалират, е много голям. Вече са предприяти е, стъпки от е, господин Бърние е, по линия на Банковия съюз и напредъка е много голям. Сега банковата система е, се отличава с много по-голяма безопасност, но продължава е, необходимостта да се работи. Има банки, е, чието активи са на стойност е, по-голяма, отколкото БВП на цели държави и е, за по-нататъчното банково преструктуриране на основата на предложенията на Ликанен си заслужава да е, се е, помисли. Имаме изискването за поемане на капацитет при загуби, имаме и механизмите, които са на съвета за финансова стабилност. И трябва да предприемаме допълнителни стъпки по отношение на големите институции за секюритизацията, както вече казах, има начини тя да бъде извършена по един сигурен и безопасен начин. Трябва да се сложи край на е, цялата тази безкрайна осложненост, простота, съобразяване на интересите и прозрачност. Това са трите насоки, по които мога да представя една рамка и да работим вече по-конкретно. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Балц. Благодаря, господин председател. Мортхил, радвам се за тази възможност отново да се видим днес и да обсъдим малко по-подробно някои от отговорите ви. Няколко конкретни въпроса. В писмените си отговори твърдите, че ще ръководите е, екип за работа по въобще на пропорционалността и твърдите, че това е един от основните принципи, които трябва да е заложен във всяко едно предложение на Европейската комисия. Ще ни обясните ли как точно се вписват делегираните актове в принципа на пропорционалност? И ще ни кажете ли също така, в качеството си на бъдещ комисар, къде ще искате по-голяма пропорционалност по отношение на ЕСМА и други от регулаторните органи? И другият ми въпрос е свързан с пенсионните фондове. Предвид текущите лихвени проценти е много трудно за гражданите да гарантират своите спестявания, пенсионни спестявания. Какви конструктивни промени бихте предложили? Well, on, um... По въпроса за пенсиите, разбира се, това е много важна област. Вече бяха направени предложения и трябва да направим всичко възможно да не отслабим пазара в тази област, дори напротив, трябва да привлечеме повече инвестиции. И една от целите ми в рамките на Съюза на капиталните пазари, но и от гледна точка на потребителите, трябва да се опитаме да разработим повече продукти, които да са на разположение трансгранично, за да може гражданите да се подготвят за старите си години, защото, както знаете, сме изправени пред процес на демографско старяване на населението. А по въпроса за пропорционалността, много държа на съблюдаването на този принцип, както вече казах. Трябва да гарантираме, че някои от по-малките финансови институции не са задължени да спазват прекалено сложни е, регуляторни изисквания. В някои случаи обаче регулаторната рамка може да помогне на някои МСП, защото те ще имат достъп до финансиране по начин, който не биха си могли да си позволят при други възможности. Смятам отново, че трябва да гледам директивата за проспектите. И при определянето на приноса на всяка банка в системата за оздравяване и преструктуриране се съблюдава принципа на пропорционалност между големите и малки банкови институции. Има и редица други области, в които можем да застъпим в по-голяма степен принципа на пропорционалност. И ще се радвам да работя в тази насока с вас и с други колеги, за да видим кои са, кои са тези конкретни области. Кейс Уинборн. Кейс Уинборн. Благодаря. Лорд Хил, преди малко а, говорихте за големите банки, прекалено големи, за да фалират. При последния мандат работихме по ЕМИР. Е, е- там сложихме задължителен клиринг посредством централизирани клирингови агенции. Сега създадахме прекалено големи централни контрагенти. Смятате ли, че каквато и да е рамка за на оздравяване ще опази активите на клиентите? Well, I think as I was saying in response to an earlier question to Както казах по-рано, в отговор на Нина Гил, мисля, че въпросът за твърде голям, за да фалира, може да бъде приложен и към други, не само към банките. Примера, който дадахте с централните е, контрагенти е точно такъв пример. Имаме нужда е, от мерки в тази сфера. Мерките, които бяха предприяти по законодателството за пазарната инфраструктура е мир прави така, че търговията с дериватите да бъде по-стабилна. Но, както казахте, въздействието е всъщност, че риска се концентрира в върху определени действащи лица на пазара. По принцип има различни мерки, които можем да предприемем, но краткият отговор на вашия въпрос, най-добрият може би, е, че възнамерявам по нова година да изляза с предложение за оздравяване на небанкови институции, включително централни контрагенти и в светлината на познатите рискове, това да стане ясно. Също така трябва да опазим финансовата стабилност, да защитим данекоплатеца. А, а за въпросът за защитата на интересите на менеджерите на активи, по-настоящем не мога да дам ясен отговор. Прекалено рано е да се каже как ще се процедира. Трябва да се направи оценка на въздействието ще изляза с предложение в близко бъдеще. Петър Яцек. Петър Яцек е последния ни оратор. Заповядайте. Имам честа да съм последния оратор в този кръг от въпроси и затова мога да задам един по- по-общ въпрос, а не толкова технически или конкретен. Не сте е, написали в декларацията си, е, че е, сте много запален по градинарството. И ако е, по същия начин гледате и на портфейла си, както на градината си, Какви цветя ще засадите първо, така че да цъфнат колкото се може по-рано? Иначе казано, какво е основното послание, което трябва да отнесем от днешното изслушване? Как виждате ролята си в предложения ви а, е, портфейл? Как виждате а, е, своята работа на тази длъжност? I suppose the first point as a, um, as a not very good gardener is that it isn't necessarily the best time. Да ви кажа честно, като градинар зная, че не е време за сеидба. Сега е време за резидба и за копан. Но нека да не се разпростираме толкова много в аналогиите и сравненията. Ако искаме е, инвестиционни потоци, висококачествена секуритизация, е, има най-различни е, начини да извършим резидбата. Но вие питате за цъфтежа, за резултата. Цветът ще бъде съюзът на капиталовите пазари. За това трябва да се а, засади на време, да се тори, да се полива и да се обръща особена грижа на малките и средните предприятия, на дребните свечета, защото те са двигателя на растежа. Правителствата, големите институции, понякога и регулаторите забравят, че не всички предприятия са еднакви по размер и когато поставят изисквания за големите е лесно, но за малките не. Затова регулирането понякога се оказва механизъм за е, изграждане на препятствия по пътя им към пазара. А ако след цвета трябва да кажем какъв е плодът, той ще бъде банковия съюз и в оставащите ми секунди бих отправил основното послание за независимост. Това е темата, която неизменно се появява през, след, през изминалите 6 седмици, е, през които разговарям с различни хора. Какво повече да направя, освен да ви покажа, че ще изпълня всичките си намерения и в тях няма нищо, което да не съм споделил с вас. Връщам се към думите си в началото. Ако ме утвърдите през 2019, когато приключва мандата, ще се надявам да дадете положителна оценка за работата ми в интерес на комисията и на Европа.